разискванията. Утре в 18 часа ще се гласува този доклад. Следващата точка от дневния ред е на госпожа Фостер. Прилагане на законодателството за единно европейско небе. Четири минути за докладчика. Благодаря, господин председател. Няма съмнение, че 2012 година е решаваща за прилагането на проекта Единно европейско небе. Европейската комисия публикува доклад, който е в основата на моят доклад по собствена инициатива, прият от колегите в Ресорната комисия през юли. Проектът Единно европейско небе трябва да се справи с редица предизвикателства – Междувременно има добри сигнали за начален растеж, но също времено има и редица рискове. Рискове най-вече по отношение на сроковете, на времевите аспекти. Ползите от едно е, срочно изпълнение е, в рамките на проекта Единно европейско небе са ясни за всички нас. Повече от 300 е, е, хиляди е, работни места ще бъдат създадени. Ще бъдат спестени около 50 милиона тона со 2 В случай, че разгръщането бъде забавено с 10 години, обаче ще има много катастрофални последствия, което в никакъв случай не би било от полза за предприятията, за бизнеса в Европа. И затова именно днес днешно време, в условията на криза, ние се нуждаем именно от този проект, който създава и работни места, който предлага много економически ползи. Изключително важно е, е да се е, разшири обхвата на проекта, да се обхванат е, и производителите, и доставчиците на услуги от различен вид в европейските държави членки. Сезар е, предлага технология, е, която е, трябва да подпомогне автоматизацията, да модернизира сектора и да допринесе за един много по-бърз растеж в този сектор на основата на иновациите в никакъв случай не можем е, честно казано, да приемем едно забавене на проекта. Напротив, е, съвсем ясен е сигнала, който отправяме към държавите членки. Ние трябва да продължим и то е, спазвайки кратките срокове, които сами сме си поставили за е, реализация на проекта. Ние се нуждаем от гаранции за по-нататъчното успешно развитие на нашето предприятие, на нашите компании. Естествено, че проектът ще трябва да се развива в тясно сътрудничество с военния сектор. И това е изключително важно за да осигурим ползата от тези инвестиции. В заключение ще кажа, господин председател, че е, би трябвало да приемем е, е, и доклада по собствена инициатива и съответната резолюция, защото само по този начин ние ще се справим с конкуренцията на, на в този сектор от страна на авиокомпаниите от Близкия, от Далечния изток и от други части на света. Господин е, Калас е, е, по този начин получава едно ясно послание, че ние очакваме бързи и ефективни мерки в това отношение. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Фостер. А сега преминаваме към процедурата привлечи вниманието на председателя. Госпожа Басеско има думата. Благодаря, господин председател. Единното европейско небе трябва да стане реалност. Нещо повече, трябва да го използваме в условия на максимална сигурност. Това ще бъде от полза на всички. То ще помогне на повишаване на заетостта, ще помогне на европейската економика. Необходимо ни е една едно устойчиво развитие на европейската авиация. Имаме нужда от висококачествен въздушен транспорт. Особено като се има предвид колко бързо нараства обема на въздушния транспорт в Европа. Необходими са еднакви правила във всички европейски страни и именно за това сътрудничеството и координацията са толкова важни. Благодаря, госпожо Басеско. Благодаря, господин председател. Благодаря. Благодаря. Знаете, че хиляди пострадаха в резултат на вулканичното изригване в Исландия. И от европейско небе не може повече да чака. Европа има нужда от гъвкавостта му. Две години по-късно обаче ние се сблъскваме с застой. Някои мислят, че предложенията са утопични и все още очакваме прилагането на практика на изискванията, функционалните изисквания за единно европейско небе. Необходима е политическа воля, за да може да се направи това. Необходимо е преодоляване на инерцията и националният егоизъм. Мисля, че не бива да се боим от символа на единно европейско небе. Това е проект, чието предимства за всички са напълно ясни. Това трябва да стане символ на европейското единство и интеграция. Благодаря. Благодаря, колега. Сега колегата Ферейра. Благодаря, господин председателю. Е, проектът Единно европейско небе още от самото начало а, изисква а, една цялостна оценка на транспорта и защита на интересите на пътниците. Но не можем да отделим въпроса от дейността на големите многонационални корпорации. Интересите на пътниците са изцяло подчинени на интересите на авиокомпаниите. Опазването на околната среда също е поставено е, в подчинено положение. Не бива да забравяме какво се случи и то да ни е полука за а, по разумна политика, по-сериозни действия, които са в интерес на всички наши държави членки и техните граждани. Благодаря ви, господин Ферейра. Следващият оратор има думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, напълно съм съгласен с госпожа Фастър, е, която се оплаква от е, твърде голямото забавене е, в изпълнението на този проект и призовава Европейската комисия да спре да губи повече време. Ние в Европа не можем да си позволим да се бавим. Ние трябва да създаваме работни места, трябва да регенерираме нашето економика. 419 милиарда или малко по-малко ще бъде ползата, финансовата полза е, от е, едно е, добро и бързо развитие на проекта. Също времено ще економисаме много емисии, ще си спестим много емисии на CO2. Естествено, че е изключително важно да постигнем всички тези резултати и да не забравяме, че и нивото на, работно, на трудовото възнаграждение ще се увеличи. Госпожа Тикал. Благодаря, господин председател. За да постигнем единно европейско небе, е необходимо прилагането на изискванията в областта на сигурността. Необходими са най-високи изисквания, най-високи норми по отношение на сигурността. Подкрепям програмата Галилео, която ще допренесе за осъществяването на проекта Единно европейско небе. Необходим е също така задължителен график. Съгласно Европейската комисия, ще се намали продължителността на полетите с 10%, 5% по-малко полети ще бъдат анулирани. Необходимо е да се вземат предвид нуждите на всички европейски летища, включително регионалните, които могат много да допренесат за намаляване на натовареността на европейското небе. Благодаря, колежки е, Текал. Сега колегата Миколашек. Благодаря, господин председателю. Единото европейско небе е натоварено много с въздушен трафик и той ще се отвои е, в един кратък период. Ето защо инициативата Единно европейско небе, съвместната инициатива СЕСАР има толкова голямо значение. 27-те държави членки ще могат постигнат впечатляващи резултати в един сектор, който създава 419 милиарда евро продукт и създава 328 хиляди работни места. Това е достатъчно красноречиво доказателство, защо ни е необходимо единно европейско небе. Благодаря, господин Миколашик. Така приключваме с, с спонтанните изказвания. В заключение давам думата на комисаря Пиебалкс. Благодаря, господин председател. Докладът за единното европейско небе е съвсем навременен. 2012 година е критична за инициативата Единно европейско небе са функционалните блокове е, въздушно пространство, е, които би трябвало е, да бъдат готови, оперативно готови в края на 2012 година. Проектът Единно европейско небе многократно е бил предмет на оживени дискусии, не само тук в Европейския парламент, но и в Лимасол. Колкото по е, оживени са дискусиите, колкото по е, големи са очакванията, толкова е, като че ли повече се забавяхме в последно време и вие сте прави, настоявайки за повече ефективност. Защото аеронавигационното обслужване е, е изключително важно за по-нататъчното развитие на проекта, но то е свързано и с допълнително финансиране в е, порядъка на около 5 милиарда евро. Е, необходима е обаче и политическа воля от страна на държавите членки. Европейската комисия наскоро се обърна към министрите на транспорта в държавите членки, напомняйки им, че техните държави са пред, е, поели определени ангажименти във връзка с е, е, реализацията на Сезар и цялата инициатива Единно европейско небе. Необходими са естествено и съответните мерки от страна на комисията, но те трябва да бъдат законово уредени, за да може тя да ги предприема по отношение на онези държави членки, които не изпълняват поетите от тях ангажименти. Необходимо е естествено да се постараем колкото е възможно по-бързо да постигнем поставените цели и по този начин да ускорим не само въвеждането на функционалните блокове въздушно пространство в действие, но и бързото влизане в действие на аеронавигационното обслужване, така че доставчиците да заработят. През 2013 година е, надявам се, ще можем да отчетем е, напредък е, по отношение на инициативата Европейско единно небе. Продължават да са в сила принципите, че всичко би трябвало да бъде е, добре е, регламентирано, без да затруднява допълнително с административни теж, е, тежести, но е, ние трябва да стъпим върху едно солидно законодателство. И за да можем да ускорим прилагането на ЕН, трябва наистина съвсем стриктно да подготвим законовите разпоредби за 2013 година. Комисията работи вече върху тях. Благодаря, господин Пибалкс. Приключваме с дискусията по тази тема. Гласуването и по нея ще бъде утре в 18 часа. А сега преминаваме към доклада на господин Бах.